Je vous souhaite à tous. Добре дошли на всички. Както виждате, дневният ни ред за днес е много лаконичен, така че ви предлагам да го приемем в предложения вид. Моля ви също така да се съгласите да приключим заседанието 15 минути преди предвиденият краен час, именно 12 часа, за да можете всички спокойно да се предвижте до пленарната зала и да вземете участие в очакваното гласуване. И с други думи, предлагам заседанието ни да приключи на 11 часа и 45 минути. На 29 май на заседанието си в Брюксел Европейската комисия прие четири законодателни предложения, които заедно съставляват новото поколение на политиката на сближаване след 2020 година. Четирите предложения, както знаете, засягат един регламент с общите разпоредби за всички фондове, един регламент за Европейският фонд за регионално развитие и е, Кохезионният фонд. Друг е, фонд, посветен на европейското териториално сближаване след 2020 година и още един регламент, е, който е, би следвал да улесни трансграничните проекти. Други е, законодателни предложения, като например новото поколение на Европейският социален фонд ще бъде прият тази седмица, ако не се лъжа а пък други ще бъдат предложени в простящи няколко седмици, като например Европейския фонд за, за стратегически инвестиции и програмата за подкрепа на структурните реформи. Или казвам с други думи, все още нямаме ясна цялостна визия над различните елементи, които съставляват и ще съставлява за бъдеще политиката на сближаване на Европейския съюз. При след това предложението, засягащо основните инструменти, беше публикувано и днес за нас е огромно удоволствие да приветстваме с добре дошла на нашето заседание комисарът отговаря за вината политика, госпожа Корина Грецо. Благодаря ви за присъствието днес сред нас. Тя е комисарят отговарящ за предложенията, които бяха публикувани вторник миналата седмица. Очакваме с нетърпение вашите коментари, обяснения и допълнителните сведения, които може да ни дадете за съобщението, което беше публикувано, като разбира се ще спазваме обичайният метод на работа, а именно ще дам думата на комисаря за встъпителни думи в рамките на 10 15-20 минути, след което ще дам думата на членовете на нашата комисия, които ще имат възможност да, да направят своите коментари и както обикновено ще дам думата първо на координаторите за първи тур от въпроси, след което ще дам думата на останалите колеги. И както вече обявих, заседанието ще приключи в 11 часа 45 минути. Госпожо комисар, имате думата. Благодаря ви, господин председател. Благодаря, уважаеми член на Европейския парламент Както знаете, днешното извънредно заседание на Комисията по регионално развитие действително е извънредно, както каза и господин Омържи. Днес съм тук, за да ви представя резултатът от един много дълъг и интензивен процес на работа. Европейската комисия, според мен, предложи едно добре балансирано предложение, както за следващата многодишна финансова рамка, така и за политиката на сближаване. Политиката ни ще остане важна политика за всички региони и всички вие трябваше да проявите много воля и упоритост, за да защитите политиката на сближаване и да се стигне до този резултат. И разбира се, най-напред бих искала да благодаря на Европейският парламент като цяло и на Комисията по регионално развитие в частност за това, че отстоявахте и защитавахте политиката на сближаване. Както вече казах, новият законодателен пакет за политиката сближаване, според мен е добре балансиран предвид контекста на Брексит и новите предизвикателства, които ни очакват. Смятам, че нашето предложение действително е добро постижение. В началото на май имахме първоначално на идея какво да очакваме, т.е. в момента, в който Европейската комисия публикува своето предложение за новата МФР. Имаме нов по амбициозен и по-простен бюджет с размер от 1,33 трилиона евро и в рамките на, то, на този бюджет е европейската политика на сближаване заема най-важната част. От самото начало основната ми цел беше да гарантирам, че политиката на сближаване предполага възможно най- равномерно и справедливо разпределение на финансовите средства между отделните региони. Ето защо повече от всякога имаме нужда от съсредоточаване на финансовите ресурси към най-бедните региони в държавите членки, но също така и регионите с най-високо равнище на безработица, най-тежко засегнати от кризата с бежанците и регионите, които са най-пряко засегнати от последиците на глобализацията. Както знаете, също толкова важно е важен е фактът, че предложението ни отразява желанието ни се бъдат насочени там, от, там, където има нужда от тях и при по-простена процедура. Първо, по-целенасочена политика на сближаването. В нашето предложение, е, както виждате, има по-модерна и по-простена метод на работа, т.е. съсредоточаваме се върху приоритетите, които ще дадат възможност на Европейския съюз да остане конкурентно способен и да се приспособи към глобализацията. Научно-развойната дейност, инвестиции в енергийният преход, нисковъглеродната економика и измененията в климата. Затова запазим тематичната концентрация в държавите членки, за да можете да изберат най-подходящи инвестиции за най-бедните региони. Също така сме е, се съотношили около по-малки на брой, по насочени приоритети. Това дава възможност е, за повече гъвкавост в рамките на дадена програма. Гъвкавостта се гарантира и с предвидената оценка на средносрочна оценка през 2025 година, която ще даде възможност е, на държавите членки да направят оценка къде би следвало да се променят програмите две години преди изтичане на периодът. Това ще улесни значително работата на държавите членки, защото е трудно да се предвиди какво ще се случи след 5 или 10 години. Преди 7 години нямаше как да, си пред, пред, как да предвидим толкова много промени из цяла Европа. Ето защо имаме нужда от повече гъвкавост и едновременно с това трябва да гарантираме, че изпълнението може да бъде ускорено. Затова предлагаме да се върнем към принципа N плюс 2. По този начин ще се ускори изпълнението на програмите и гражданите ще могат да усечат промените на практика. Това желание да останем в близост до гражданите е отразено и в тематичните цели, които предлагаме. Обръщаме специално внимание на териториалното измерение на сближаването и от тази гледна точка ще продължаваме да подкрепяме местното развитие и ще продължаваме да овластяваме мест, на местно равнище. Искаме да имаме и по-последователен подход към градовете. Знаете, че има много инструменти в това отношение. Разполагаме с програмата за градовете след датското, след холандското е, председателство, но често тези инструменти остават разпокъсани и е трудно е, за е, бенефициарите да открият е, подходящи за тях инструмент. Затова предлагаме да бъдат обединени някои инструменти, като мрежата за градовете и действията за градовете, така че от 2020 година нататък градовете ще имат възможност да участват по-активно в подготовка на проектите. Смятам, че те по-добре от нас в Брюксел или в Люксембург знаят от какво им имат нужда гражданите. Друг ключов елемент на териториалното а, измерение е междурегионалното сътрудничество и ми се струва, че това е най-важният измерение на европейският проект. Тук също предлагаме а, различни а, промени. На първо място предлагаме междурегионалното сътрудничество да бъде хоризонтален принцип, за да се улесни този вид сътрудничество в всички програми. На второ място се предвижда новаторски методи за регионално инвестиране, за да може да се работи в областта на интелигентната специализация, например. Предвиждаме и други промени за преодоляване на правните и други пречки при междурегионалното сътрудничество целта ни е да простим трансграничните проекти и да могат те да се а, осъществяват на доброволен принцип, т.е. една държава членка да прояви собствена, собствена воля да реши да участва в проект, осъществяващ друга държава членка. Смятаме, че по този начин е много по-лесно да се изпълняват а, трансгранични а, проекти. Така че, както виждате, дами и господа, предложението ни дава възможност да имаме повече амбиции, да подходим по-прагматично и да насочим инвестициите там, където действително от тях ще има конкретни резултати. Защото ни трябва по-опростен метод за прилагане и изпълнение на програмите. Смятам, че наше предложение ще постигне тази цел. Положихме много усилия. и Бих искала да благодаря и на вас, и на моите служби. Относно условията за инвестиции и работим с тъй наречените условия, даващи възможност за инвестиции, като всъщност броят на общите, общият брой предварителни условия е намален на половина и те са много по-конкретни. Имаме цял списък от простени мерки, като част от тях засягат процесите на подбора, не се намаляват се изискванията за по-масштабни проекти, опростява се процесът на контрол на одита, като одита, разбира се, трябва да продължава да е на лице, но предлагаме опростена процедура на одит за програмите, в които към момента не е имало проблеми. Също така предлагаме и опростени проверки чрез системата за единен одит. Искаме да се избегне дублирането на одита, защото сега се провежда аудит и на национално равнище, и от Европейската комисия, без въобще да споменаваме Европейската сметна палата, така че смятам, че ще бъде уместно да продължим с опосяване, за да не се налага един същи проект да бъде аудитиран три пъти. Аудитът не би трябвало да се случва толкова върху разглеждане на всяка една фактура и за засилване на административното бреме. Аудитът би трябвало да е насочен към постигнатите резултати и гарантирането на доверие. Искаме също така да опустим финансовите инструменти. За първия път напълно сме съгласували различните инструменти в единен пакет, т.е. има единен наръчник за достъп до всички фондове повече опросяване е предвидено и за цялостната структура. Предлагаме общи разпоредби за управление на няколко фондове, като целта на този подход е да има по-цялостен подход към прилагането, контрола и аудита, като се надяваме по този начин да намалим административното бреме и за компетентните органи и за бенефициарите. Също така предвиждаме възможност да се опрости приносът към от други европейски инструменти, като например Хоризонт Европа, Еразъм Плюс или Инвест EU. Уважаем че на Европейския парламент, това са основните елементи на новият законодателен пакет за политиката на сближаване поемаме по амбициозен път към повече гъвкавост и упростяване, възоснова на опита, който сме натрупали от миналото, възоснова на допуснатите в миналото грешки. Обедена съм, че вие тук в Европейския парламент и ние в Европейската комисия ще продължим с консултивния диалог по време на преговорите, за да може новият програмен период да започне на време. Мога да ви уверя, че председателят Юнкер и самата аз много държим преговорите преговорите да приключат преди европейските избори. Не заради самите избори, а защото искаме да започнем изпълнение на програмен период от 1 януари 2021 година, т.е. да се избегнат закъсненията, на които сме свидетели в момента. Съгласно нашите проучвания, ако не започнем изпълнение на програмите е, новия е, програмен период през 2021 е, година, то на 1 януари, има опасност повече от половината от програмите да не бъдат завършени на време и съответно да не могат да бъдат финансирани от европейските фондове. Благодаря ви за сътрудничеството и за доверието. Очаквам стъпени да чуя вашите мнения. Madame la commissaire, je vous remercie. Благодаря, госпожо комисар за встъпителното изказване. Сега ще започнем дискусията. Първо, координаторите НП. Благодаря, господин председател. Първо, искам да се споделя времето за изказване с Ян Олбрехт, ако позволите. Ще направя няколко встъпителни забележки. Благодаря ви, госпожо комисар. Вие се спазихте обещанието. Представяхте всички досиета на 2 май, заедно с възможността за ускоряване на процедурата. Мога да ви кажа, че тази сутрин на заседанието на координаторите се споразумяхме да номинираме всички докладчици през, едните, през едния месец, през юни. както вече направихме за регламента за общо приложимите условия. Ще номинираме докладчиците, с което ще можем да започнем работата и да доведем до завършек първото четене в срок. Ние сме готови, направили сме необходимата подготовка. Имаме доклад за кохезията много неща са в съзвучие с това, което казахте. Но, на следващия ден, какво ще стане и какво ще получим? Това е въпросът, който възниква. Вие ни казахте много за паричните средства. И сега искам да дам думата на Ян Олбрихт. Благодаря. Както знаете, аз съм докладчик за многодишната финансова рамка. Този път чух много интересна информация от вас относно системата за изпълнение. Тя ще се обсъжда през следните месеци в Комисията по регионално развитие. Е много важно да се намери нова система. За щастие или за нещастие, Комисията промени процедурата. Тя започна с цифрите. Комисарят говори за минус 7% за кохезията, като се използва данните от 2020 година по сегашни цени. Но по-късно получихме информация, че средства за кохезия ще падне по постоянни цени от 2018 с 10%. Ако е с 10% по-малко, ние чакаме информацията. Как ще се отрази това? След това получихме информация минус 46% за кохезионния фонд – което не е малко намаление. Ако от минус 10 урежем кохезионния фонд с 46%, това означава, че другите фондове трябва да отбележат сравнителен ръст. Така че изчакваме цифрите. Преди два дни получихме информация за приложението към регламента за общо приятите условия. Той ще се гласува с квалифицирано мнозинство, което е доста учетващо. Имаме националните бюджети за всяка държава членка. Започнахме да изследваме цифрите, установихме минус 24, минус 23 на тези пакети и тега въпросът е какъв е метода, как се стига до тези цифри. Това бяха забележките. Сега въпросите. На първо място. Според вашата информация и анализ, каква е бройката на така наречените кохезионни държави? Същата ли е? Или ще намаля тази бройка за в бъдеще? Една от държавите промени статута си и вече не е кохезионна. Може би на това се дължи спада с 46%. Как стои също така и дефиницията на по-слабо развитие райони. Доколкото разбираме, за тях отива 20% от другите елементи. Има промяна в тази дефиниция. Дефиницията на преход също се промени. За прехода 85-90% БВП вече е 100%, което моментално означава, че част от Холандия се превръща в преходна част. По-голямата част от Франция са райони в преход в момента. Затова и процента по-малко развити и райони в преход се промени съществено. Въпросът ми е, днес има определена бройка по-слабо развити райони в Европа. За бъдеще какво ще е положението? Същата ли ще е бройката? Или процента им се е променил спрямо другите видове райони? Защото ако кажете, че кохезионната политика ще е насочена най-вече към по-слабо развити райони, въпросът е какво означава това? Какво означават по-слабо развити райони? Разбираме, че ако бройката днес е 330 милиарда за кохезионна политика, позовавам се на информацията от, е, от комисията. Това е така наречената традиционна кохезионна политика. 330 милиарда за традиционна кохезионна политика с трите фонда – Начина по който могат да се разпределят тези средства, 330 милиарда е да се насочат основно към по-слабо развитите райони, районите в преход и по-развитите райони. Искам да си повторя въпроса. Как стои въпроса с кохезионните държави? Как стоят нещата с тях? Какво ще стане с кохезионния фонд в тях? И на второ място, районите в преход, по-развити райони и по-слабо развитите райони. 20% тези допълнителни критерии напълно ли променят положението и съотношението? И една забележка накрая. Струва ми се, че има промяна в политиката. Не от гледна точка на начин на изпълнение, просто промяна на самата политика, насоките на политиката. Наистина ли има такава промяна? Или това е просто някаква стратегия за намаление. Благодаря социалистите. Благодаря, господин председател. Госпожо комисар, благодаря ви за презентацията. Бих искал да започна с нещо положително. Радвам се, че и в бъдеще предложението на комисията предвижда всички региони да участват в кохезионната политика. Е, колеги, това не беше винаги така гарантирано и за това е много, това, което чуваме сега е много важен сигнал. Нещо, което трябва да предадем нататък е, към гражданите като послание. Чуваме също, че се предвижда по-голяма гъвкавост е, за регионите, те да имат е, повече, е, да се чува повече думата им за това какви са приоритетите им, какви задачи биха искали приоритетно да решават. Отлично е, че стъпката, която, посоката, която поехме с Омнибус, е, по отношение на цялата политика, дебюрократизирането и така нататък. Важно е, че тази линия ще продължи. Това, е много, това са важни послания и особено се радвам, за, е, относно политиката за градските пространства, защото е, това ще ни помогне да преодолеем е, предизвикателствата, пред които сме поставени в момента. За мен в всъщност най-големия проблем на кохезионната политика е очевидното орязване на бюджета – и така е, ядосвам се до някъде ме е, за това, че е, господин Етингер така хвърля прах в очите ни и непрекъснато повтаря, че проблема е незначителен, става дума за 7% съкрещение в кохезионната политика, че даже ще има повече пари, говори се даже за 22-23%, но а, е, мисля, че е, процента на съкрещение ще е драстичен за някои държави членки. И вчера в е, резолюцията си по МФР парламента даде да се разбере ясно, че не сме съгласни с такава линия. Но, разбира се, това не е по същество проблем на кохезионната политика. Аз всъщност имам, освен този коментар, и два въпроса. Моята група, политическа група и аз лично, не разбираме защо макроекономическите условия са част от общия регламент за общо, общите разпоредби. Бих искал да попитам италианските колеги, но си мисля, че в даден момент е, задължеността на Италия е толкова е, голяма, че е, макроусловията ще добият още по-голямо значение. Това по някакъв начин ще се отрази на кохезионната политика. За Гърция, например, ние разработихме специална програма, за да може да се инвестира чрез структурните фондове, за да се преодолее кризата там опита на Испания и Португалия да бъдат е, покрити с е, е, така чадъра на макроекономическите условия също не успя. Защо тогава, защо след всичките тези провали отново предвиждаме този инструмент? Второ, парламентът е много сдържан, много предпазлив относно това да се е, подкрепят структурни реформи с кохезионни средства в държавите членки. Във всъщност е, е, отчасти те са предвидени за това, но на практика не се прави е, нищо за, е, с тях. А, а, а основната е, така ни усилия трябва да е насочено към структурни реформи. И именно за тази цел може да се използва кохезионната политика, кохезионните фондове. И трето, е, един, по един прозрачен начин вече е, сме дали като приложение националните е, планове към е, регламента за общите е, разпоредби, но е, сега те първо ще се преговаря по него и особено в бюджетната част. И честно казано, все още не знам дали е наша задача, наша работа да да огледаме процентите за е, безработицата, младежката безработица, е, заедостта на жени, е, проблема с беженците. Съществува опасност да затънем в числа, които в крайна сметка така или иначе ще се договарят от, на ниво правителства и ръководители на правителствата а, ние трябва да видим какво можем сега ние в парламента да а, е, решим по разпределението на бюджета. Не съм е, убедена, че е разумен такъв подход. И последна бележка. Надявам се, че регламентът за общи разпорежби, е, неговия крайен вариант, няма да доведе до това е, селскостопанските райони да страдат допълнително. Тук е, е се включва и въпроса за помощите за площ. Мисля, че там, където сме работили е, успешно, не би трябвало да се губят е, моменти, в които сме работили успешно и това ще е много жалко, ако се случи. Благодаря. Благодаря, Томазик, за консерваторите и реформаторите. Благодаря. Госпожо комисар, още веднъж благодаря ви за присъствието. Искам да разбера до каква степен Европейската комисия може да помогне на държавите, които не са натрупали достатъчно опит и познание да кандидатстват по проекти от Хоризонт 2020 и другите фондове с централно управление. Заради Брексит и липсата на ресурси, за следващия програмен период ще се постави по-голям акцент върху централно управляваните фондове. Въпросът ми е как и дали комисията ще помогне на последните присъединили се държави членки и тук визирам Харватска, която се присъедини през 2013. По какъв начин комисията ще помогне на тези държави да използват повече от тези фондове? Още повече, че Кохезионния фонд ще бъде урязан с повече от 45%. Благодаря. Благодаря. За Алде Матизван Ван Ителбонг. Благодаря, господин председател. Благодаря ви, госпожо председател, за присъствието тук само два дни след като представихте предложението. Доста съм доволен от това, което се предлага в момента. Виждаме, че ще засилите връзката между европейския семестър и кохезионната политика. Ние бяхме за това, включително и макроекономическите условия, които вече фигурират в предложенията, даже са и подобрени. Вие отчитате макроекономическия дисбаланс. Това е свързано с доброто економическо управление в Европа, така че Алде превества това. Може би не се различаваме от останалите, но се надявам, че да не сме в мълцинство, тъй като това е много важно. Също за N плюс 2, за ускоряване на изпълнението и, както каза госпожа Крео, новата градска инициатива, европейската градска инициатива, това е много добре да продължи. Да продължим това, което започнахме с програмата за градските райони. Същото въжи и за новите междурегионални новаторски инвестиции, новата възможност за създаване на истинска европейска верига за добавена стойност за бизнеса и научно-развойните общности, които да могат да са конкуренти на глобалната сцена, защото не става въпрос само за кохензия в Европа, а и за конкуренция на глобалната сцена. И се радвам, че се разширява обхвата на Интерек Европа и се дава възможност за реални инвестиции в реалната економика и създаване на тази промяна във веригата за добавена стойност. Но имаме и някои въпроси. Ние отправихме силен апел няколко пъти в нашата комисия в пленарна зала да се увеличи бюджета за Интерек. И за голяма моя изненада виждам, че пакета за европейското териториално сътрудничество ще бъде урязан. Според мои първоначални изчисления, минус 16,5% за трансгранично сътрудничество и даже още повече, зависимост от начина на изчисление, което не се връзва с това, което казахме в доклада Вестфалт и в доклада Жулол. Та, на какво се дължи това? Мога да се представя, че и вие искате да интегрирате специфични инструменти, предпредседителната помощ в един регламент. Само, че са включени нови конкретни цели за интерек в регламента. Една от тях е по-безопасна, по-сигурна Европа. Според мен не трябва да забравяме, че основната цел на така нареченото европейско териториално сътрудничество е как да се преодолеят границите, особено между държавите членки, но и с трети държави, не става въпрос за охраняване на външните граници. Може ли да ни дадете някакво разяснение? Какъв тип проекти ще бъдат финансирани като на фона на тази нова конкретна цел по Интере, която касае по-безопасната и по-сигурна Европа? С европейски пари, според мен, не трябва да се финансират повече огради на външните ни граници. И на второ място резерва за изпълнение – след първия анализ, мисля, че ще има някакво прекъсване в новия период. На какво се дължи това? Все още нямаме натрупан реален опит. Все още не остава една година да видим как да се разпредели резерва за изпълнение при сегашната рамка. Каква е вашата оценка и анализ? още преди да имаме доказателство, че пудинга е готов, вие отказвате да го ядете. И управленските верификации и одитите. Похвални са усилията на Комисията за опростяване и за диференциране между одитите и верификациите. Но искам да знам как ще се реализира всичко това на практика. Кой ще прецени дали може да има облисте, облегчена процедура за верификации и одити. Как ще се развие всичко това? Ще се включва ли цялата сума по програмата и целият пакет за държавите членки или практиката през последните три години на трупания опит? Ако може да им дадете малко по-подробна информация и по този въпрос. Като цяло съм доста доволен от предложенията, защото те модернизират кохезионната политика е, и те осигуряват едно развитие, без това да е революционно. Защото ако има революционно развитие, според мен няма да могат всички граждани и бизнеса да се възползват от кохезионната политика и да започнат да реализират проекти от самото начало през 2021 година. В крайна сметка всичко опира до една Европа, която да предоставя ресурси по места. Благодаря. Благодаря Матис за изказването. Моника Венар за зелените. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо комисар, за присъствието ви и за обсъждането на предложението, което направихте преди два дни. Ще започна с положително. Зелените, както знаете, сме категорично против макроекономическите условия и както каза Констанц, ние сме против този елемент, но като цяло, честно казано, според мен положението можеше да е по-лошо, като си има предвид затрудненията, предизвикателствата, урязванията, Брексит, бъдещите задължения на ЕС, свързани с климата, социалното включване, интеграцията затрудненията, най-вече свързани с кохезионната политика. Смятам, че на фона на всичко това, това е едно много добро предложение, добра основа за дискусията с Европейския парламент и най-вече с Комисията по регионално развитие. На първо място положителните моменти. Зелените от дълго време се борим за нещо, което намираме в предложението сега, а именно на първо място – засилване на разходите за климатичните проблеми. Целта 25% има много добър напредък. Това е добра крачка напред. Разбира се, сумата може да е по-голяма. Зелените искаме повече, но така един че смятам, че това е много добра стъпка напред, която ценим. Сега също така ще имаме по-дълъг и по-добър негативен списък. Това, което не трябва да се харчи от кохезионните фондове. До сега и беше само ядрената енергетик, но сега имаме по-дълъг списък на така наречените лоши инвестиции. Тук се има предвид е, депа, изкопаеми горива, летища и така нататък. Това е много добро нещо. И честно казано, разширяването на новия коефициент за разпределение на фондовете, това е нещо, което е много хубаво. Ние от дълго време Искахме да не се опираме само до, до БВП, да не се използва само брутния национален и брутния вътрешен продукт. за разпределение на средствата. Като се учита младежката безработица, адаптацията към климатичните промени, образованието, мерките за бежанците, интеграцията, мисля, че от гледна точка на съдържанието, това предложение е много добро за качеството на разходване на средствата по кохезионния фонд и разбира се всички региони са допустими. Както казаха колегите, радваме се, че в предложението отново фигурира принципа за партньорство, защото зелените бяхме много притеснени след като изтече документ от миналата седмица, в който се казваше, че принципа за партньорство и е, задължението за ангажиране на гражданското общество, местните и регионални власти на всеки един етап от планирането, и изпълнението на проекти по Кохезионния фонд. Това е сериозно постижение за сегашния период на кохезионната политика. Това не го видяхме в е, изтеклият документ. Затова и забавно ви изпратихме писмо и сега се радваме, че Принципа за партньорство отново е включен във вашето предложение. От друга страна обаче ни липсва нещо друго, което е много важно, а именно хоризонталните принципи в оперативната част на регламентите, хоризонталните принципи, като равенство на половите, недискриминацията, устойчивото развитие, тях вече не ги виждаме в оперативната част. Виждаме ги разпокъсани в други части на предложението, в благоприятните условия, в допустимостта на проектите, но само участие. Според нас това отслабва хоризонталните принципи. И тук е и първи ми въпрос към вас, госпожо комисар. Как ще направите така, че хоризонталните принципи, равенството на половите, недискриминацията и устойчивото развитие няма да бъдат отслабени с това, че те не фигурират вече в оперативната част, а само в преамбюла. И каква е причината? Защо са премахнати хоризонталните принципи от оперативната част на регламента? Заради опростяването ли? Защото според мен това не е просто опростяване, това е промяна в политиката за нас отслабване на много важна част от политиката. Та въпросът ми е на какво се дължи това и как може да ни гарантирате, че тези хоризонтални принципи ще бъдат изпълнявани. И на второ място, съвсем накратко, това няма връзка с регламента за общо приложимите условия. На пресконференцията обявихте, че на 6 юни предложението за InvestEU, нови инвестиционен фонд, където ще се включва и фонда Юнкер. Нашата комисия положи много усилия да се залечи в регламента Омнибус варианта за прехвърляне на средства от структурните фондове към фонда Юнкер. Въпросът ми сега е, можете ли да гарантирате, че тази възможност за която спомена господин Катания на пресконференцията. Тази възможност за прехвърляне на средства ще бъде строго ограничена и ще е само на доброволни начала за държавите членки. Ако може малко повече информация по този въпрос, тъй като той е много важен за нас – контекста на дебата за кохезионната политика като цяло това е много важен въпрос, за който депутатите трябва да бъдат държани в течение. Благодаря ти, Моника, за така изчерпателния коментар. Сега за го е колегата Димитрис Павагоис. Благодаря. Аз собствено Е, съм е, така оценявам високо усилията ви. Рамката е доста тясна, но успявате в нея максимално съдържание да е, пишете, да вместите сега би трябвало а, да използваме възможностите, например. А, е, боя се, че а, е, се използват а, обстоятелствата, да кажем Брексит, за да се направят а, а, съкрещения в бюджета. Ще започна с отрицателните неща. Аз съм твърдо против моята група, разбира се и аз, а, както и мнозинството от парламента, ние сме против а, съкрещаване средствата. А, в новата многодишна финансова рамка за кохезионните е, и те фондове. Мисля, че ще е грешка, ако се направи това. Ако искаме да избегнем капана, който ни се залага, защото всъщност самите региони ще започнат спорове помежду си, е, е, севера с юга и така нататък, е, ще почнат да се борят за парче от баницата, което ще е все по-малко. Така че в следващите месеци Важно е парламента твърдо да отстоява позициите си против съкрещения на бюджета. Напротив, даже засилване на кохезионните средства нещо, което госпожа Крел спомена. а именно макроекономическите условия. Това противопоставяне това, което многократно сме настоявали, за което сме настоявали в Европейския парламент. Но то е, е противно и на логиката на, на обикновената логика и, и е, това, което сме научили от опита си. Вече от три години е, се готвите да съкратите средствата, е, например кохизион, чрез кохизионната политика за Португалия и Испания. И именно е, се говореше през цялото време за тези макроекономически условия. Не се направи нищо. И междувременно е, беше доказано на практика, че съкръщенията не довеждат до нищо. Опита на Гърция го потвърди отново. Става така, че някои условия доведаха до добри положителни резултати, но Гърция сега е на върха на, на, на освояване на публичните средства, затова трябва да гледаме на нещата а, с здрав разум и да търсим повече гъвкавост. Сега положителните неща. Какво е положително? Например, измененията в ключа за разпределение. И други колеги го споменаха. че тук е, не само БВП трябва да е важен, но и други критерии. Например, в е, регионите трябва да има повече сигурност за е, работните места за млади, борбата с климатичните изменения, интегриране на мигранти и беженци. Тези региони, които, които се справят добре с тези задачи, трябва да получават повече ще получават повече помощ, което е нещо добро и ние сме за сега не трябва да следваме чисто националната и егоистична логика. Друго, трябва да потърсим упростяване на процедурите. Същевременно би трябвало да запазим съответните проверки и контрол. Така че от една страна европейските институции, правителствата и регионите да гарантират парите за кохезионните политики да се изразходват за неща, които са, ползват, които ползват гражданите, а да не изтичат в друга посока и да не се разпиляват. Сега няколко конкретни неща. Когато става дума за техническа помощ, тези цялостни суми са нещо добро, но тук не съм съгласен с 2,5% като дял от общите кохезионни фондове. Аз настоявам да този процент да бъде 4. Новите държави членки, например, за да могат новите държави членки да се ползват от тези средства. Тоест, 4% трябва да останат, 2%, и половина би било добре при идеални условия, но на практика това е невъзможно. Сега промяната от N плюс 3 към N плюс 2. Практиката ни показва, че това не може да доведе до бърза промяна. Така че мисля, че би трябвало да подобрим нещата и в това отношение. В, и то в реалния живот. И да не променяме правила, които са доказали своята полезност на практика. И накрая не съм съгласен да се съкрещават средствата за интерек. Интерек е, трябва напротив е, да получи повече средства, а не да се, е, да се урязва бюджета за тази програма. Това е един много полезен инструмент, за да постигне целите си Европейския съюз. В следващите години и десетилетие се предвижда разширяване на Европейския съюз е, чрез Западните Балкани и е, орязване на интерек няма да помогне за постигане на тази цел. Благодаря, председателя. Госпожо комисар, виждате, получихте многобройни въпроси, много от тях са много конкретни. Има доста безпокойство, прозира в много от е, въпросите и коментарите. Сега ще е, ви дам думата да отговорите и след това ще продължим. Благодаря. Благодаря ви за въпросите, коментарите, забележките. Предложенията винаги са полезни за мен, защото вие сте хора, които разбират, е, разбиращите тази политика, са наясно какви трудности крие тя. Работим от една година преодолявахме различни препятствия на различни етапи. Мисля, че 20-25 сценария разработихме и мисля, че това, което представяме сега е най-реалистично, най-амбициозно от всички възможности до сега. Не забравяйте от изходния пункт, откъде тръгнахме преди година когато се говореше за 50% съкрещение на кохезионната политика, това ще, ще бъде катастрофа. Знаете добре, че никога не могат абсолютно всички да са еднакво доволни И мисля, че ние предложихме най-реалистичното и най-така е, доброто възможно решение. И формула, която да ни помогне да избегнем загуби или да ги сведем до минимум. Започнахме, например, от един сценарий е, за минус 40 до плюс 45 така сближихме тези две крайни е, позиции, което беше важно. Ще се опитам да бъда максимално прецизна в отговорите си, както бяхте вие във въпросите. Е, господин Олбрихт, е, за регионите. Имаме и за брой региони. Същия брой страни ще е, имат право на ползване на Кохезионния фонд. Остава си критерия за ББП под 75. Промяна няма. В този програмен период е, имаме по-добра концентрация за по-слабо развитите региони. Мисля, че това е добро постижение, че 75% от тези 374 милиарда ще отидат за по-слабо развитите региони. Сега имаме почти 125 милиона европейци, е, които живеят в тези по-слабо развити региони. Утре очакваме намаляване на населението в тези е, райони, но това не означава по-голяма концентрация на средства в тези региони. Така че не съм е, съгласна с вас, че политиката се променя от 99-та, е, от е, е, и период от 2000 до 2006, до 7-14, сега до 20 използваме тази формула. Но ако използваме берлинската формула сама по себе си, ви уверявам, ако продължавахме да използваме, загубите ще да са много по-големи. Ето защо ние въведахме това, което, за което говорихме тук. БВП на глава от населението и въведахме показатели, които са много важни за страните, като образование, безработица, промени в климата, климатични изменения като допълнителни фактори, освен ВВП. За първ път в историята на МФР има такива промени. Например, в Германия има места, където населението се е удвоило дори да видите, че на хартия е нула, това в действителност е, не е така. В някои региони населението се отвоява, други пък спада с 50%. Колкото до съкрещенията, съгласен съм, съгласен съм с вас, че според нас съкрещенията са минус 10 в реално изражение но разбира се, има различни методи на изчисляване с Брексит, без Брексит, с е, по текущи цени, по прогнозни цени, е, с без инфлация и така нататък. За нас е, в реално изражение минус 10 ще са цялостните съкрещения. Ресурсите трябва да се фокусират върху най-бедните страни и региони. В нашето предложение това даже е още по-така засилено, отколкото, отколкото в предишния програмен период. Колкото до разпределение на ресурсите, то отразява развитието на различията в Европа. Логиката на кохезионната политика е, че в тези държави членки и региони, в които са отбелязали напредък, които са дръпнали напред, така да се каже, там кохезионната политика постепенно ще свие средствата. И обратното. Колкото до кохезионните фонд, кохезионния фонд, друг е, от въпросите на господин Албрехт. Кохезията предоставя достатъчно средства за развитие в държавите членки на държавите членки за развитие на екологията и, инфраструктурата, екологичната особено е, се отнася това до страни, които са присъединили след 2004 и тези средства са за е, причислателни станции, воднопречиствателни станции, железопътни линии и така нататък. Кохезионните е, фонд дове, Кохезионния фонд беше предназначен именно за тези нужди от развитие. Инвестиционните нужди на държавите членки сега са ориентирани към бъдещето е, до голяма степен, включително Полша, Унгария и други, е, които се присъединиха 2004 като научни изследвания, иновации, образование, социална инфраструктура, енергийна ефективност, е, така че дела от кохезионните фондове се връща сега към нормалните ни обем, който бе предвиден. Също времено е, социалния фонд, средствата за него е, се е, увеличават, защото в тези страни вече нуждите от инфраструктури и околни, и екологични проекти, крупни екологични проекти намаляват. Затова ние намаляваме кохесионния фонд и увеличаваме социалния фонд и фонда за развитие на селскопанските райони. Благодаря ви и на вас за е, коментарите по макроекономическите условия. Знаем позицията на парламента в това отношение. Мисля, че е много важно да се използва сегашното състояние, за да се насърчава економическо е, управление. Дадахте примера с Италия. Не съм сигурна, не съм убедена, че Италия щеше да предложи карта за санитар, фитосанитарните нужди е, или е, такава амбициозна програма. Тук не говоря само за Италия, но действително макроекономическите условия показаха, че са важно, важен инструмент, е, защото инвестициите ни да, да не отидат на вятъра. Не в предишния програмен период бе постигнато много по макроекономическите условия. Сега санкциите са обвързани с изпълнение, както и спла... поети обещания и плащания, обещани плащания и извършени плащания. Понякога най-доброто е, така, санкцията, за която не е била приложена всъщност. И трябва да ви уверя, че е, бюджета е леко е, свит, но всъщност той стабилизира трите най-важни елемента трансгранично, тра, е, регионално сътрудничество. Е, ще финансираме регионални национални програми. Това е нов момент и важно е, че сега всички региони могат да си сътрудничат по всички пет приоритета с е, всеки регион, който се изберат някъде на континента. Мисля, че не сме свили е, средствата за тази цел. Именно териториалното сътрудничество е нещо, на което много държа и ще продължим да работим в полза на него. В след 21 периода ще засилим процента за програми по сътрудничество. За 2026 2007 се отнася това. Резултатите 14-21 е, всъщност е, не бяха обвързани, резултати не бяха обвързани с е, т.е. финансирането не беше обвързано с резултатите. То беше автоматизирано. Мисля, че този така момент трябва да се избегне. Новата система съдържа по-добри стимули, по-добро стимулиране, но има по-добро е, така стратегическо ориентиране към резулт, преглед на резултатите. В следващия програмен период рамката за резултати ще включи всички резултати е, и показатели, включени в е, програмите. Както казвам, държавите членки, които посещавам, много ми е тъжно, когато виждам млади хора, които се отказват да ползват нашите средства поради е, редица пречки и осложнения. Различни одити от страна на комисията, сметната палата. Значи с е, тези междинни цели, е, за, е, които залагаме за 2024, ще се е, е, и резултатите от средносрочния преглед. Е, по този начин е, ще подобрим е, действието на програмите в сравнение с предходния програмен период. В период за изпълнение трябва да видим как можем да подобрим гъвкавостта на програмите, но разбира се, трябва да се предвидят и, предвидят и предизвикателства, които ще се появят на пътя ни. като, е, както беше с разпределение на програмите през 16 и 17. Както казах, ще продължим политиката си на нулева толерантност към финансовите измами и злоупотреби. Това се разбира от само себе си. Същевременно обаче програмирането ни трябва да е достъпно и лесно, улесняващо. Ще е, не трябва обаче да минем автоматично към е, единния одит. Ще трябва да се държи сметка за резултатите и посъжението, особено при по-крупни проекти, там където се наливат много средства по хоризонталния принцип, сега да се върна на госпожа Варна. Разбира се, равенството между половете е много важно, не е дискриминация, партньорство, хоризонтални принципи като равенство на половете и недискриминация ще фигурират много по-отчетливо в новата, новия законодателен пакет. Според мен няма значение дали е, ще е, ги е, споменаваме непрекъснато. Тези принципи трябва да се спазват и това се разбира от само себе си. Включително ние имаме законодателството на Европейския съюз, хартата за основните права така че просто ще държим око, ще е, държим под око е, всичко това. В началото на регламента тези неща са подчертани. Те са, трябва да се въвеждат от програмните е, органи в е, партньорствата имаме като е, принцип тези, равенството между половете, не дискриминация в е, изпълнение на програмите, в подбора на, на проектите. Тези принципи фигурират. И мисля, че това е най-добрият начин на практика да ги прилагаме, не просто да останат на хартия. Съгласна съм с вас, че са много важни принципи. Какво остава още неотговорено? Въпроси по приоритета госпожа Вана също най-голямата част от 375 милиарда ще е, отидат за два приоритета. Първо, по-интелигентна Европа с новаторство, научно-изследователска дейност и така нататък. И второто, по-зелена Европа. Така да се каже, с там влизат енергийна ефективност. Важно е да се отбележи това. И по е, е, Инвест е, ЕС заместник председателя Катайнен ще говори за това в говори за това край на, на май, но ще бъде на доброволен принцип 5% от Европейския фонд за развитие на регионите ще се инвестира в това господин Пападем, Пападемос. Разбира се, никой не иска се урязване, никой не иска съкрещение, но се налага. Живота е такъв. Знаете в случая с Гърция, че ние предприехме тези изваредни мерки, а сега Гърция може да се гордее, че е първата страна, която освои средствата за 14-20, именно благодарение на работата на е, комитета е, на регионите и така нататък. Първата, която успя да, както казах, да освои средствата за този програмен период. Прав сте, че случая с Гърция, Испания, Португалия показват, че трябва да сме гъвкави трябва да сме готови за непредвидени ситуации, да реагираме много по-бързо и да, се, да помагаме. Имахме случая с делото Катерпилър във Франция. Трябва да действаме много по-бързо. Системата Берлин, както ви казах, тя се основава върху БВП на глава от населението. В чистия и вид резултатите не са добри. Ето защо решихме, че трябва да адаптираме малко формулата, въведахме и други показатели, богати, бедни страни, страни с проблеми в образованието, така че е, добавихме е, образование, младежка безработица, климатични изменения като критерии, като фактори. Това ни даде възможност да съкретим загубите и да, да, да модифицираме и загуби и печалби, а не да се отива в крайности в една и друга посока. Благодаря много. Благодаря, госпожа комисар, за вашите много прецизни отговори на всеки от задалите е, въпроси координатори. Е, ограничени сме с времето, разбира се, защото 15 е, души, 15, 15 души от нашите колеги поискаха думата. Ще ви моля да бъдете наистина е, кратки и много синтетичен вид да задавате въпроси. Си двайте коментарите си ще дам по една минута на оратор и с удоволствие давам е, думата на колега ни от Комисията за бюджет Фернандес. Благодаря ви, благодаря на госпожа комисария. Ще задам един въпрос, който е доста провокативен. Запазвате името политика на сближаване, така ли? Тази политика вече не е политика на сближаване. Да намалите с 45% кохезионният фонд на практика означава унищожаване на политиката на сближаване. Всички знаете, че политиката на сближаване е за най-бедните страни. И вие самата казахте, че кохезионният фонд дава добри резултати. И какъв, какъв е извода ви? Намалявате средства за него с 45%. Ако се намалят средствата от Кохезионен фонд 45% и се запазят всички критерии, средствата от този фонд ще дадат съвсем различни резултати. И съм принуден да споменавам конкретни държави членки. Когато представяте пакетите за отделните държави членки, има опасност дискусията много, много да се влуши. Има опасност дори и тук в Европейския парламент да започнем да се съсредоточаваме основно върху финансовия пакет, който ще получи нашата държава. А би трябвало преди всичко да обсъждаме принципите и целите. Ще ни кажете Люксембург, Австрия, Нидерландия, Белгия, Дания. Това според вас бедни държави ли са? а за тях са предвидени 0% съкръщение. Ако погледнете, и съжалявам, че трябва да цитирам държавите, на вие ме принудихте Унгария, Литва, Естония, Чешката република, Полша, Словакия, Латвия, Португалия, Словения. Това според вас са богати държави. Защото съкръщенията за тези държави са между 7 и 24%. Къде е пропорционалността? И тук има много сериозен проблем. Когато се съкръщават средствата за един важен фонд, който е насочен към най-бедните, когато съкръщавате средствата с 40%, може да прилагате каквито си искате критерии за разходването на средствата, резултатите няма как да са добри. Разбира се, може да е още по-зле. Ако пък света свърши утре, ще бъде още по-лошо положението. Благодаря ви, скъпи колега. Думата има колегата Глас. Благодаря ви, господин председател. Добър ден, госпожо комисар. Няколко бързи коментара и от мен. По-голямата част от въпросите вече бяха зададени. но все пак държа да, да започна с положителните идеи в това предложение. Тематичната концентрация, опростяването на процедурите, по-голямата гъвкавост, която е предвидена в предложението. Но както всички знаем, в други области, в които има политик на Европейския съюз, се предвиждат увеличение на бюджета при същите условия. Така че Надявам се да не греша, но стигам до извода, че решението за съкръщение на бюджета на политиката за сближаване е политическо решение. Ето защо, госпожо комисар, имам един много е, прост въпрос към вас. Много съжалявам, че се предвижда съкръщаване на средствата е, за една политика, за която винаги сме твърдяли, че има за цел да доближи равнището на развитие, да намали неравенството. Ами като португалец, обяснете ми как е, да представя тези съкръщения в моята страна политиката на, сближение, на сближаване я защитаваме от десетилетия насам. Твърдим, че това е най-голямото постижение на Европейския съюз. Ами, мога да ви кажа, че в Португалия е една скамително бедна страна и в моят регион, който е още по-беден. Как очаквате да обясня, че политиката на сближаване ще бъде жертва на големи съкръщения? в Португалия и че няма да има съкръщаване на бюджета, дори ще има увеличение на бюджета в много по-богати държави. Благодаря ви, но има колегата Жуло. Благодаря ви, госпожо комисар, Благодаря ви за направеното изложение. И аз ще бъда лаконичен, тъй като повечето колеги споменаха важните въпроси. Разбира се, не всичко в положението, което представяхте преди няколко дни не е съвършено. Ще ни трябва малко време, за да се запознаем по-подробно с него, но ми се струва, че Европейската комисия прави редица смели предложения. И всъщност част от тях отразяват някои от идеите за регионалната политика, заложени в доклада, който приехме тук в Комисията по регионално развитие и след това в пленарната зала по няколко седмици. Бих искал да се спра най-вече на разширяването на категорията преходни региони. Предвижда се нова структура която според мен по-добре е, ще отрази положението в някои региони, които са в застой, които може би изостават в развитието си, което стана ясно и в седмият доклад за политиката за сближаване. Според мен е много важен факт тъй като не разполагаме с ограничено време, бих искал набързо да спомена още нещо. Редица региони ще бъдат пряко засегнати от Брексит. Ирландия, разбира се, но и някои региони във Франция, като Нормандия и други региони в Северна Франция. Така че въпросът ми е дали сте предвидили някакви специални инструменти или разпоредби за тези региони, които, които изведнъж ще се превърнат в погранични региони. Благодаря ви, но когато нахвърляте времето си за изказване, ограничавате възможността на другите колеги да вземат е, думата, защото в един момент ще сме принудени да сложим край на списъка за изказващите. Господ колегата Вог поиска думата. Благодаря ви, господин председател. Както казаха колегите, основните проблеми, с които сме се сблъскваме, е свързан с бюджета заделен за политиката за сближаване след 2020 година и предполагам, че парламентът ще се опита да отмени някои от предвидените съкръщения. Видяхме и списък на националните пакети. Там има доста сериозни съкръщения за някои държави членки, но пък ние в едното кралство въобще няма да сме в тази програма, така че при нас съкръщенията са до 0%, което е жалко, особено за региони като Уелс, например. Като цяло ми се струва, че комисарът е свършил добра работа, за което си заслужава да я поздравим. Действително имаме добра отправна точка за по-нататъчните преговори през едните месеци. Приветстваме фактата, че всички региони са обхванати от политиката. Нещо, за което непрестанно настояваше парламента в миналото. Има и повече гъвкавост за регионите, а като докладчик за въздействието на политиката на сближаване в Северна Ирландия. Радвам се, че ще продължи програмата PIS. Наскоро посетихме региони в Северна Ирландия и се убедихме колко са важни средствата от този фонд. Така че ви уверявам, че не само ирландското правителство, но и правителството на Обединеното кралство пред, подкрепя пред продължаването на програмата. Поприветствам и предложенията за опростяване, особено по отношение на аудита. Аз съм се председател на Комисията по бюджетен контрол и винаги сме настоявали, че трябва да има ефикасно и а, уместно разходване на средствата, така че преминаването към а, едина система на аудит според мен е много добра идея. Тъй като виждам, че председателят ми прави знак, че време е да приключвам, имам само един последен въпрос, свързан с Интерег. Разбирам, че има поставен акцента върху сътрудничеството между държави членки, които споделят обща граница. Въпросът ми е това ли е единствената цел на Интерек или е възможно и за държави членки с морска граница да продължават да се сътрудничат между си? Благодаря ви. Благодаря. Тома да имам Мартина Андерсон. Uh, Благодаря ви, госпожо комисар, за присъствието днес сред нас. Бих искала да ви благодаря за коментарите, които направихте на пресконференцията ви по отношение на финансирането на програмата ПИС в Северна Ирландия, където се намира мой избирателен район. Взех участие в работно посещение с други колеги, които се убедиха на, мра... на място колко важни са средствата от кохезионните фондове и от, в частност програмата PIS в нашия регион. Разбира се, още има проблеми, но убедихме се колко е важна средствата от тези, сред... от тези програми за възстановяване инфраструктурата в Северен Белфаст, така че ви благодаря за това, че потвърдихте, че фонда и програмата ПИС ще продължават да са част от следващата програма. Също така с удоволствие ще дам колеги, ако искате копие от мирното споразумение, защото понякога колегите казват, че не са в състояние да, да, да, да отговорят на въпроси, свързани с мирното споразумение, което им ги задават. Важно е да успокоим безпокойствата на моите съграждани, които се опасяват, че Брексит и цунамито, което ще последва след него, ще унищожат 20 години усилия за мир в Северна Ирландия. Така че надявам се вашите коментари и другите коментари от комисията да бъдат чути в Северна Ирландия Сирия. Нашите съграждани отчаяно искат да чуят повече за това, че ще продължат усилията за мир и подкрепата от фондовете от проекта Сближаване. Благодаря ви. Благодаря, Мартина. Думата има колегата Ропе. Ачо пирменинке, ачо гербано Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви, госпожо комисара за присъствието днес сред нас. За да спести малко време, няма да повтарям вече казаното от колегите. Бих искал само да изкажа озадачението си. Само преди два месеца председателят на Европейската комисия заяви пред пленарната зала, че е, Европейската комисия никога няма да се съгласи с съкръщение на средствата за политиката за сближаване. А сега вие ни казвате тъкмо обратното. Изненадан съм, че Европейската комисия се опитва да разреши всички нови проблеми за сметка на политиката на сближаване. Ако искаме нови действия, ако искаме да се справим с нови проблеми, трябва да търсим нови средства. А ако все още има действия, които искаме да продължим и ако искаме да решаваме вече съществуващи проблеми, трябва да запазим средствата на, за програмите и политиките, които вече съществуват. Доста странно ми се струва, че цялостното съкръщение на средствата на политиката за сближаване засяга страните в преход. Това значи, че тези държави са обречени отново да станат бедни държави. На заседанията на нашата парламентарна комисия нееднократно сме обсъждали фактът, че страните в преход често се намират в застой, което е съвсем естествено, защото цялостната им перспектива за развитие се основаваше на макропомощта и подобни съкръщения от днес за утре са невъзможни. Ако искате да има съкръщения, нека те поне да са прогресивни. Поне че целият бюджет е съкръщен, тогава нека да съкръщен наистина разходите по всички политики. Припомням на всички колеги, че координаторите изказаха позицията на политическите групи като такива, така че ви моля да се съсредоточите върху конкретните си въпроси към госпожа комисар. Думата има колегата Богович. Благодаря ви. Господин председател, Госпожо комисар, чака ви нелесна задача и бих искал да се спра на един въпрос, който не беше зададен. Няма критерии свързани с миграцията, нищо между отделните региони, нито между бедните и по-богати държави. Няма подобен критерий. Много от критериите загубиха голяма брой от своите жители в процеса на забогатяване. Ето защо се нуждаем от подобни критерии и те трябва да са заложени в Кохизионния фонд. съсредоточихте се върху фонда за развитие на сърските райони, но според мен това не е, е добра идея. Допуснахме успех грешки в политиката на сближаване, поради което селските региони почти изцяло ще се обезлюдят. Хората ще се преместят в градовете и по селата няма да остане никой. Едновременно с това има много мигранти на световно равнище, което пък предизвика редица други въпроси. Опитваме се да разрешим тези въпроси в моята регион и смятам, че това продължение би следвало да бъде отразено и в обществено предложение. Госпожо Бресо, имате думата за кратък въпрос. Благодаря ви, господин председател. Много благодаря и на вас, госпожо комисар. Резултатът, който ни поставихте, макар да не ни удовлетворява напълно, все пак и положителен резултат. И трябва да отдадем заслуженото на постигнатото. Имам три въпроса към вас. Първият. Новите категории. които обхващат безработицата, т.е. новите критерии, които ни представихте. Те дали се взимат предвид и в трите категории региони? Втори въпрос. Той е свързан с графика. Смятате, че регламентът за общите разпоредби и регламентът за хоризонталният фонд ще бъдат прияти поне на първо четене по време на настоящият мандат, тъй като това е много важен въпрос за регионите. И третият ми въпрос е Европейския социален фонд. Знаем, че аргументът все още не е готов, но оставаме с впечатлението, че има опасност от повторна национализация, тъй като за регионите политиката на сближаване и Европейския социален фонд са неразривно свързани. Те са двете страни един и същи медал за тях, така че не можем да отделим Европейския социален фонд от останалите фондове. И накрая въпроса за специфичните разпоредби за надалечените региони, планинските региони ще бъде прият през месец юли. Те обаче представляват а, много голяма част от територията на Европейския съюз, но сметка на това над 80% от населението в момента са случено в градските региони. Така че отвъд специалната програма за градовете, предвидили ли сте някаква специална програма за селските райони, планинските региони и нататък? Тоест, предвиждате ли някакво адаптиране на приоритетите, за да могат регионите да се възползват от тях? Благодаря ви. Думата има госпожа Малетич. Ще ви помоля и вие да се изкажете възможно най-спито. Благодаря ви. Има много въпроси, свързани с регламента за прилагането, но сега не разполагаме с нощното време, както е и равнището на съфинансиране и условността. Всичко това обаче са много важни въпроси, които трябва да бъдат обсъдени. Държа да бележа, че ние като Комисия по регионално развитие и вие като комисар, отговарящ за регионалното развитие, не можем да сме удовлетворени от съкръщаването на средствата за политиката на сближаване. Ако погледнете МФР като цяло, има засилване на програмите за конкурентно способност. И знаем, че по тези програми най-развитите страни използват най-много средства, най-много се възползват тези програми по очевидни причини. Ето защо предвидните съкръщения в политиката, за политиката за сближаване и увеличаване на средствата за, за програмите за способност изпращаме напълно погрешно послание. Тоест не работим за намаляване на разликите, не работим за единство и солидарност, а против. И смятам, че е, точно за солидарност и единство трябва да се борим. И следващия ми въпрос е свързан с е, разпределянето на средствата за държавите членки. Смятам, че имаме нужда от конкретна формула с конкретни данни за всяка държава членка, за да може всяка държава членка да разбере как точно са изчислени сумите за всяка една държава. Ако погледнем различието на, на развитие, да, казахте, че сте взели предвид и други показатели, но все пак не мога да постигна същите резултати, колкото и да се опитвам. Благодаря ви. Благодаря, Жозеф. господин председател, скъпи колеги. Искрено съжалявам за условията, в които се води този диалог с комисаря. Много е важно да имаме бюджетно становище на нашата институция. Комисаря спомена за кохезионните фондове. Те съставляват 30% от бюджета. И ние не сме в състояние да водим малко по-голям, по-дълъг диалог с нея и всичко се прибързва, което не е нормално, съжалявам. На госпожа Крето искам чисто и просто да казвам, че отчитам нейния ангажимент и нейната решителност да защитава нашите интереси, включително и с тези на задграничните територии. Но трябва да споменем, че направените предложения не отговарят на тази цел. Те ни дават възможностите за да се осигури развитие на нашите територии. И от опит мога да кажа, че едно бюджетно предложение е израз на политическата воля ако има сериозни урязвания, не знам още какви са те, но ако има сериозни урязвания, и ако това е под нашите очаквания и очакванията на гражданите, смятам, че има проблем. Това е всичко, което искам да кажа. Надявам се, че ние, депутатите, в хода на дискусиите ще проявим воля и решителност, за да окажем съответното влияние, за да може предложенията да бъдат сериозно подобрени. Това ще е важно за нас и за Европейския съюз. Благодаря. Благодаря, Луи Жозеф. Искам да ви напомня, че ние посветихме два часа за дискусия с комисаря. И е съвсем естествено координаторите да имат време да изразят позицията на политическите групи, а комисарят да има време пък да даде отговори, конкретни отговори. Нещо, което беше направено. Сега ще дам думата на още двама колеги. Комисарът няма да може да отговори на всички зададени въпроси Сега ще дам думата на Новаков. Well. Благодаря. Искам да се обърна към комисаря първо. Знам откъде сте започнали. Това не беше от нулата, а от минус 10. Постижението може да не е най-доброто, но е най-доброто възможно. Знам, че имате 4 минути да отговорите на 15 въпроса, За това пристъпвам по същества. Мисля, че този път с регламента за общо приложимите разпоредби се нуждаем от нов подход на език, който разбират всички. Смятате ли, че хората знаят, че живеят в район по НЦ 2, район в преход? Знаете ли, че те разбират, че живеят в район, който е допустим за програма за трансгранично сътрудничество? Мисля, че регламента за общо продължимите разпоредби трябва да е лесен за четене като вестник този път. Иначе не трябва да се питаме защо хората, а и някои политици смятат, че Европейския съюз е най-голямата грешка, както се вижда при последните избори. Миналия път Европейската комисия и парламента имат повече от две, години и половина, за да приемат общия регламент, а сега имаме само 8 месеца. Времето не е в наша полза, така че трябва незабавно да запретнем ръкави. А ако има по-малко средства някъде, трябва да обясним защо. Може би защото в някои места инвестираме 20 години поред и има някои ползи и положителни ефекти. Но трябва по-добре да обясним. Иначе балона Брюксел, балона Страсбург ще се останат като термини. Ние трябва да спукаме този балон. Да започнем мерки по места и да обясним, че този регламент за общите условия не е поредният документ, а е гаранция за по-добър живот през идните 7 години. Благодаря. Благодаря, Едман. Благодаря, господин председател, госпожо комисар. Ако трябва да защитим метода за разпределение, то Европейската комисия трябва да ни предостави по-подробна информация. Ако вие твърдите, че при идната програма акцента ще е върху най-бедните, след като чухме предложенията, никой не може да разбере защо на Литва средствата са урязани с 24%, Финландия е плюс 5%, Португалия е минус 7%, Испания е плюс 5%. Просто не е възможно това да бъде обяснено на нашите граждане, ако не ни предоставите по-подробна и пълна информация за берлинската формула, а и за другите показатели. Съгласен съм с вас. Нулева толерантност за измамите. Само, че трябва да избегнем колективната безотговорност. И тъй като има и някои изолирани случаи на измама, това не означава, че трябва да има повече бюрокрация за всички. Следващия оратор, господин председател, госпожо комисар, имам едно техническо искане от името на всички. Нямаме достатъчно време, имаше голям интерес, дадени са много въпроси. Аз няма да задам конкретни въпроси, но Искам да помоля господин председател и госпожа комисар да се среднем и следващата седмица, да продължим дискусията по тези теми, защото те са много важни. Искам да ви напомня, че през последните 4-5 години все още повтаряме една истина, а именно важността на кохезията и на тези средства. Тъй като имаме сериозно намаление, нека да обсъдим сериозно въпроса. Не можем дискусията да ограничим само до 2 часа. Нека да се срещнем следващата седмица и в Брюксел и да продължим тази дискусия. Благодаря. Благодаря. С това приключват изказванията в залата. За съжаление сме ограничени във времето. Знаете, че трябва да отидем в пленарна зала за гласуване. Давам думата на комисаря Крето да вземе отношение по направените изказвания. Заповядайте, госпожо председател. Благодаря. Много добре разбирам вашата молба. И аз смятам, че трябва да говорим повече, да обясняваме повече. Аз и моите екип от Генерална дирекция регионално развитие, мой началник кабинет и Марлон Метри и неговия екип ще бъдем на ваше разположение за въпроси защото смятам, че вие трябва да можете да се свършите с вашите граждани и да обясните пред какви ограничения сме изправени, да обясните контекста Брексит, новите приоритети и така нататък. Идната седмица не знам. В понеделник и вторник съм в Талин. В четвъртък в София съвет на министрите но може би ще може да се намери някаква дата за да се срещнем отново колкото се може по-скоро. Но разбирам вашите притеснения. Вярвайте ми, от, от месеца насам се опитваме да намерим пресечна точка, водим дискусии до полунощ. Защо наричаме кохезионна политика? Разбирам вашия въпрос. Наричаме така, защото това е най-важният израз на солидарността. Ние съвместно решихме за всички региони да има кохезионна политика. Въпросът, пред който бяхме изправени е да намерим пресечната точка между социалния фонд, кохезионния фонд и фонда за регионално развитие. Повече кохезионни фондове и по-малко социален фонд и фонд за развитие ще, ще е по-добре, само че в тези държави, които се присъединиха през 2004 година, направихме много за пътна инфраструктура, ЖП инфраструктура, тези държави сега изискват друг вид инвестиции. Ето защо комисията взе това решение. По-малко средства за кохезионните фондове и повече средства за социалния фонд и фонда за регионално развитие. Това е много важно. Ако сме съгласни, че кохезионната политика е за всички региони, то трябва да подпомагаме и Дания и Австрия, както казахте. Трябва да натрупаме критична маса. Холандия, 12 евро на глава от населението. Как да намалим тази сема, сума допълнително? Ако режем до 1 евро, те ще ни кажат не благодаря. В други имаме 200 или 300 евро на глава от населението. Така че трябва да запазим баланса, ако искаме да се към всички региони. Именно тук взехме решение да обхванем всички региони. Ей, как да намалим сумата за Дания и Австрия? Те ще кажат не благодаря на кохизионната политика. Да не забравяме, че Дания 14 години получава 14 евро на глава от населението. Холандия 12 евро на глава от населението. Кохезионните държави получават повече. Между 200 и 300 евро на глава на населението. Смятам, че това е кохизионна политика. Тя се остава такава израз на солидарността. Нека да гледаме на цялата картина. Ние нямахме желанието да урезваме средствата. Ние не сме решили всички очаквания към кохесионната политика. Но всеки един от колегите иска да остави наследство за неговите конкретни фондове, за дигиталната ера, за мигрантите, за индустриалния преход. Но това ще бъде направено в рамките на кохезионната политика и водихме много тежка дискусия. Тези неща трябва да останат в кохезионната политика. Много съжалявам, Но смятам, че ние направихме всичко възможно. Всичко, което беше по силите ни. Програмите ОСП+, програмата за Северна Ирландия. Съжаляваме, че Великобритания ще се тръгне. И аз водих битка да задържим тази мирна програма, защото това е много важен политически знак. Ще запазим програмата Интеррек. Ние заделяме много средства но да видим и Великобритания какво ще вложи в тази програма. Република, Ирла... Република Ирландия инвестира, Северна Ирландия ще инвестират също в тази мирна програма. Ще трябва да видим каква ще е ответната мярка на Великобритания, на нашето желание да инвестираме в програмата за мир. Относно Берлинската формула, госпожа Малитич. Берлинската формула 80% БВП на глава от населението. Може да дойдете в моя кабинет и да видите какво сме направили. Направили сме известни корекции, защото ако разпределим чисто БВП на глава от населението, резултата ще да е по-лош. За Португалия, да речем, урязан, ще да е 35% а сега е минус 7, тъй като не сме използвали само критерия БВП на глава от населението. Минус 7 е по-малко от цялостното урязване, от минус 10. Португалия сега е нетен бенефициент по фонда. На някои места фонда бележи ръст, но не отчитаме напредъка постигнат в регионите. Ние не работим с цялата държава членка. Някои региони ще получат повече, някои по-малко. Ние работим с региони. Знам, че ви предстои гласуване и знам, че това е много важно за вас. И след това накрая на госпожа Бресо искам да кажа, че графика е сега напълно във вашите ръце. Не ние го определяме. Ние искаме да приключим споразумението за една година. И накрая искам да кажа, че този дебат за мен е сигнал, че цялостният бюджет на кохесионната политика не е достатъчен, за да отговорим на всички потребности. И от това се опасявах от самото начало. Ясно е, че на фона на тези обстоятелства трябва да окажем натиск върху държавите членки да предвидят повече финансов ресурс от своя страна, за да отговорим на потребности на европейските граждани. Сега бюджет е едно евро дневно на глава от населението. Това е вноската. Моля, направете следното. Отидете при вашите държави, както правя и аз. Помолете държавите да увеличат процента на съфинансиране. Не може да направим всичко само с едно евро дневно на глава от населението. Просто не може. Въведохме някои данъци за увеличаване на нашите собствени ресурси. И съм сигурен, че това ще е голяма битка в съвета. Съвета няма да се съгласи с данъка за климатични промени и това, което предлагам, предлагаме. Но в този случай се нуждаем от по-голямо финансирани от страна на държавите членки. Искам да ви напомня, че в този програмен период 75% от бюджета за кохезия е насочен към по-слабо развитите региони и държави. Ще има леко увеличение в новия програмен период. Ние не сме напълно доволни от постигнатото, но това беше най-доброто, което можехме да постигнем, за да запазим тази политика като политика насочена към всички региони. Благодаря за вниманието. Благодаря. Искам да напомня на колегите, че става въпрос за предложение на комисията. И ние сме със законодател. Има и Европейски съвет. Така че вие може да предприемете действия пред Европейския съвет и да изпълните своята роля на законодател. Процедурата едва е започнала. Следващото ни заседание на Комисията по регионално развитие е насрочено за 20 юни, сряда, 9 часа. Благодаря за участието. Желая ви приятно гласуване и лек път. Не